Chers collègues, je vous propose de commencer. Колеги, нека да започнем заседанието с 10 минути закъснение. Извинявам се за закъснението. Раздаден ви беше дневният ред. Не съм получила никакви предложения за изменения, така че го считам за прият. Искам също да ви направя 4 съобщения. Първото е да ви е, кажа за резултатите от конференцията за младежката заедост, е, която се състоя в Париж е, в понеделник. Европейския парламент беше представен от господин Мартин Шулц, председателят на Европейския парламент и аз го придружавах като председател на комисията по заедостта и социалните дела. Така че а, е, бяхме там двамата. Е, тя, тази конференция се проведе в два етапа, ако мога така да го нарека. Е, първото беше заседание с министрите и а, аз успях да се изкажа там и споменах докъде сме стигнали в а, нашата комисия тук. И особено факта, че разрешаването на проблема с младежката заетост не може да се разреши само с по-голяма мобилност. Тази мобилност трябва да стане на доброволни начала. И аз напомних също, че от моя собствен опит, както и от работата, която сме, която сме водили тук, сме стигнали до заключението, че младежката заетост може да се а, подобри само с прилагането на по-добри практики, т.е. още по-тясно сътрудничество с социалните партньори в изготвянето на нашите програми. Също така посочих значението на някои други елементи, които а, подпомагат възвръщането на економическия ръст, особено в по-периферните държави. Това също ще помогне на младите да вземат в ръце бъдещето си. И това съответно препраща към други парливи теми, например Банковия съюз, а също и програмите за микрокредитиране или за е, чиракуването и обучението. Също така, искам да спомена две други точки. Да подчертая нуждата да не забравяме съществуването на разлики, когато разглеждаме въпроса за младежката заедост, разлики както в еврозоната, така и извън еврозоната. И е също насърчих министрите, поканих ги всички те да се мобилизират и да изготвят работна програма, която да представят. Знаете, че за да има една ефективна такава програма, ние трябваше да приемем многогодишната финансова рамка, също и регламентът за Европейския социален фонд и държавите членки да представят тяхна работна програма. И до днес, доколкото знам, само 6 държави са представили национална програма. Чешката република, Унгария, Литва, Латвия, Полша и Словакия. Така че, виждате, и както вече казах, Важно е всички държави да го направят. Настоявам на тази тема, защото когато бяхме в Гърция и говорихме с министъра на заедостта, бях изненадана от отговора му, когато му зададах въпроса докъде стигнахте с националната програма за инициативите за младежката заедост. Той ми каза, чакаме да видим какво ще стане на среща на върха в Париж. Така че мисля, че трябва нещата да се попроменят. По време на самата среща на върха 24 държавни и правителствени глави бяха там. И а, председателят на Европейския парламент също а, говори, спомена колко е важно да се работи по въпроса с младежката заетост. А, и е, каза, че нашите родители са били поколение, което е трябвало да положи огромни усилия, но усилията, които са полагали, са били в името на бъдещето и за изграждане на държава, която ще оставят на децата си. А сега, какво ще кажем на децата ни? Тоест, чердителите им са полагали, усилия, за да спасят банките, а не да спасят бъдещето на децата си. Не мисля, че това обяснение ще мине. И а, господин Шулц получи много въпроси относно това кога Европейския парламент ще гласува общата финансова рамка и той му отговори, че е, съответните суми ще бъдат деблокирани по време на следващата пленарна сесия в Страсбург към 20 ноември. Е, измежду най-силните изказвания беше председателят на Италианския съвет Енрико Лета, те ще организира следващата такава конференция през април до година с сътрудничество на Европейската комисия, защото Европейската комисия също предвижда в началото на април да направи конференция относно начина по който държавите членки прилагат този фонд за гарантиране на младежката заетост. И а, в Рим, малко по-късно, ще има също подобна конференция, която ще има за цел най-вече да изпрати ясно послание към европейските държави, към цели Европейски съюз, да се мобилизират. В Берлин беше изработен принципа, в Париж средствата, а сега в Рим ще има първо разглеждане на резултатите – Измежду другите изказвания напомням също и това на финландските колеги. Те а, представиха различни идеи, както и инструменти за това как да функционира програмата. Беше спомената, засегната и една друга тема, а именно за командированите работници. Е, там се изказа председателят на Бългийския съвет, а именно Елио Дирупо, който е, каза, че въпросът за социалния дъмпинг и условията на работещите, както и качеството на работните места, предлагани на младите, трябва също да бъдат свързани с директивата за командированите работници. Председателят на комисията Барозо беше подканен да отговори е, и той прехвърли топката в ръцете на съвета, за да се намери решение по време на следващия съвет ЕПСКО. Бърсателят на съвет Херман Ван Ромпой направи заключителните слова и каза, че ако ЕПСКО не постигне споразумение, въпросът ще бъде разглеждан на Европейският съвет. И в заключение, нека кажа, че някои говореха за разглеждането, едно междуправителствено разглеждане по-скоро като подход на подобни въпроси и това с успех. Но аз смятам, че като цяло имахме добра динамика в темата. А, още повече, че това е тема, където компетенциите са най-вече в а, а, националните структури. И а, видях, че Херман Ван Ромпой определено също е силно ангажиран по темата. И а, френският президент Оланд също напомни нуждата всички да могат да изработят бързо своя национална програма, а също и една а, качествена рамка за това включване на младите в а, пазара на труда и че всички предложения трябва да бъдат качествени. Това е, което мога да ви кажа за тази среща на върха. Второто, което искам да ви съобщя е, че по време на следващото ни заседание, а именно на 25 и 26 ноември, заседанието на 26 ноември след обед, е анулирано. Можете спокойно да го зачеркнете от вашия график и да сложите нещо друго там. Относно неизползвания превод – мога да ви кажа, че а, няма какво да се каже повече по въпроса. А, след извършеното наблюдение, нещата вече функционират правилно. Третата, третото, трета точка от дневния ред, а именно одобрение на протокол от заседанието от 18 септември. Нямам коментари, вие не получих такива от вас, така че го считам този протокол за прият. si, Dardan, si on peut le faire tout de suite après le vote, on attend tout de suite les représentants. Comme ça, on vote à 11h30 et ça va prendre. Euh, Est-ce que monsieur. Господин Дарден, имате ли нещо против да разгледаме вашата точка ваше, през след гласуването, за да можем да сме по-ефикасни? Добре, благодаря. В такъв случай е, стигаме на точка 6. Давам думата на Алехандро Серкас да ни каже повече за състоянието на преговорите с съвета относно условията за влизане на пребива... и пребиваване на граждани на трети държави с цел сезонна работа. Заповядайте. Благодаря ви много, госпожа председател. Достигнахме до последния етап на това важно досие. Инициативата беше на Сержо Конферати. Искам да благодаря и на сътрудника ми Клара Мартинес – Този въпрос се разисква от три години. Имаше множество тристранни срещи. През октомври беше постигнато пълно съгласие между съвета и парламента и комисията. Това постигнато съгласие беше потвърдено и в рамките на Корепер. Нямаше превод на френски. Мога да премина да... към френски тогава. Какво предлагате да направя? Репетимos, се. Eh? Como en las películas. Тогава ще повторя казаното. Казах, че това е последният етап от доста продължителната работа, извършена от нашата комисия, която приключи успешно. Исках да благодаря на колегата Сержо Конферати, който отдавна работи по този въпрос, заедно с моята секретарка Клара Мартинес. Ние работихме през октомври беше постигнато пълно съгласие на последната тристранна среща между съвета и парламента. Бяха финализирани някои от последните оставащи нерешени въпроса с съвета. Надявам се, че парламентарната процедура ще приключи успешно Можем без привлечение да кажем, че успяхме да обхванем всички цели, които се поставихме в нашата парламентарна комисия. Има пълно съгласие по член 50, по член 60 и точките от преембила също беше постигнато съгласие. Имаше добро разпределение на работата между нас и комисията. Основната ни цел беше да се гарантира равно третиране. Така че сезонните работници не трябва да работят при по-лоши условия в приемащите държави, отколкото местните работници. Становището на нашата комисия е, че сезонните работници трябва да получават същото третиране като националните работници, да не бъдат подлагани на никакви форми на експлоатация или на изключване. Този въпрос беше цяло обхванат колективното договаряне, социалното осигуряване, условията на труд. Ние направихме няколко отстъпки на съвета, те бяха разумни. Държавите членки да имат дерогация относно равното трениране, относно плащанията за безработица, образование, които което не попада в категорията професионално обучение. То се отнася до практическите аспекти на сезонната работа. Трябва да кажем, че става дума за кратки договори и обикновенно не се стига до оплащания за безработица или пък за семейни добавки. Това беше отстъпка, която направихме защото някои от държавите членки се опасяваха, че може би ще трябва да плащат повече семейни добавки. Това, което беше решено в Корепер, отчете в голяма степен на нашето мнение. Считам, че одобряването на тази директива ще бъде важна стъпка напред. Тази директива беше отделена от друга, една директива, която също е на последния етап. Има риск, че ще изпитваме някои трудности и че тези трудности могат да затруднят предвиждането напред на работата по тази директива. Както каза и председателят, тази директива доведе до сериозни разногласия в парламента, но поне въпроса за сезонните работници може да се предвижда напред на европейско ниво, за да могат те да бъдат третирани равноправно европейски граждани и граждани на трети страни трябва да бъдат третирани достойно. Госпожа Еса е следващият оратор. Бенаняс след това и след това ще видим. Първо Есая. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря също на господин Конферати, на господин Серкас за тяхната работа, както и за осъвременяването на информацията, която имаме относно работата с съвета ние имахме усещането, че имахме достатъчно информация веднага след приключването на тристранните срещи. Радвам се също и на постигнатия резултат, както каза господин Серкас, едноправ... равноправното третиране, социалното осигуряване, свързано с работата, са важни за нас, като е, изключим обещетенията е, за безработица, е, семейните надбавки и също плащанията, свързани с обучение, което не е в категорията професионално обучение. Това е важно за, например, моята страна, така че постигнатият резултат е нещо, което не удовлетворява, надявам се, всички ни. ние можем да избегнем ситуация, при която граждани на трети страни да получават по-добро третиране, отколкото граждани на Европейския съюз, които работят в друга държава членка. Затова считам за важно да имаме предвид и този принцип, че граждани на трети страни не трябва да бъдат преференциално третирани по отношение на работници от държави членки на Европейския съюз. Може би процедурите в наше време са не толкова бюрократични, колкото а, преди, но има някои съмнения по въпроса от страна на колегите. Трябва да има минимално регламентиране, ако в някои държави а, има по-благоприятни условия за сезонните работи и те, разбира се, сигурно ще могат да запазят тези условия след приемането на директивите за движението на граждани от трети страни. Искам отново да благодаря на останалите докладчици в Сянка за доброто сътрудничество. Благодаря. Бенамия. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Считам, че постигнахме едно добро споразумение, балансирано споразумение. Благодаря. Да, много ефикасно изказване. Госпожа Зовяцка. Благодаря, госпожо председател. Моята позиция е малко по-различна по въпроса. Аз считам, че тази директива няма да доведе до равно третиране на сезонните работници от Европейския съюз и от държави извън Европейския съюз, член 12, където се говори за обещетенията. Ние не знаем какви обещетения ще бъдат те, на какви принципи ще почиват, за какви средства става дума. В резултат сезонните работници от държавите членки на Европейския съюз ще бъдат в по-неизгодна позиция, защото за тях не се предвиждат такива обещетения. Друг въпрос, който е спорен, е свързан с това, което ние предлагаме, а именно да има задължително адекватно жилищно настаняване Подобна разпоредба обаче не фигурира в директивата за сезонните работници от Европейския съюз, което води до неравно третиране на сезонни работници от държави членки и от трети държави. Това ще бъде административна тежест и за Време за свободното движение на работници и извън Европейския съюз. Затова за мен ще е трудно да подкрепя такъв род е, разпоредби. Благодаря. Благодаря. Жин Ламбертс има думата. Искам да кажа госпожо Язловецка, члена, който цитирахте. Това е член, кой, по който ние не сме изключително компетентната комисия, не сме водещата комисия, а по-скоро на комисията Либе. Клод Мораес може да каже нещо повече. Но първо госпожа Ламбертс. Благодаря, госпожа председател. Аз също исках да кажа, че ние сме съгласни с постигнатия резултат по време на преговорите. Относно равното третиране, следва да имаме предвид, че граждани на Европейския съюз имат някои други възможности, свързани с смяна на работодателя, имат някои условия, които не въжат за граждани на трети страни. Но разбирам, че двата члена, които бяха споменати до тук за санкциите срещу работодателите и жилищното настраняване са в компетенциите на Комисията по гражданските свободи Либе и те са в правомощията повече на националното ниво. Може би националните парламенти биха могли да направят нещо положително по отношение на равното третиране. И тези въпроси трябва да се прилагат не само към граждани на трети страни, но и към, държави, към граждани на трети държави. Докладчикът, искам да ви благодаря Искам да благодаря на докладчицата в за тяхната работа. Тя беше много плодотворна работа. Ние се сътрудничахме много добре с тях. И за мен това беше един положителен опит. Искам да благодаря на госпожа Язловецка, както и на всички, които имат някои съмнения, свързани с членовете, които са в компетенцията на комисията Либе. Това е въпрос, който е, е извън моите възможности, но искам да подчертая, че ние работихме заедно с Либе с пълното одобрение на ЕНП, така че ние искахме да се постигне максимално съгласие между двете комисии. При подобни преговори никой не постига 100% това, което желая защото означава, че другата страна трябва да бъде на 100% победена. Считам, че това, което постигнахме, е доста удовлетворително. Като докладчик по директивата за командированите работници, считам, че тази директива ще доведе до деблокаж. Трите директиви ако ги а, смесваме, а, няма да стигнем до никъде. Госпожа Язловецка, искам да ви уверя, че тази директива не е най-лошата от пакета от 3. Преминаваме към гласуването и искам да се извиня. Преминаваме към седма точка. Le projet d'avis pour la commission du budget sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Това е искане а, от, из, от Вестас от Дания. Ще гласуваме електронно начало на гласуването. Tout le monde a pu voter Non Tout le monde a sa carte? Всички или разполагате с картите си? Гласувахте ли вече? Край на гласуването. 29 гласували, 28 за, 1 против, няма въздържали се. Становището се приема. Следващото становище във връзка с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е поискане на Nokia от Финландия. Начало на гласуването. Тому на пивоте. a и voter. Край на гласуването. 29 за, няма против, един въздържал се. Текста се приема в малко по-различна версия. Точка 9. Трети случай за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Искане на предприятието First Solar от, подадено от Германия. Начало на гласуването по проекто становището. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 28 за, 1 против, няма въздържали се. Аз забравих да гласувам. Преминаваме към точка 10. Преговори с съвета по условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел сезонна работа. Докладчик Алехандро Серкас току-що ни представи актуална информация за преговорите с съвета. Гласуваме целият текст електронно начало на гласуването вътре клюк. Край на гласуването. 28 за, 1 против, 1 въздържал се, приема се. Поздравления за докладчик. Nous en venons au point 11. Точка 11. проекто препоръки на колежката Инес Зубер във връзка с опълномощаването на държавите членки да ратифицират в интерес на Европейския съюз Конвенцията 189 относно достойния труд на домашните работници от 2011 година на Международната организация на труда. Гласуваме предложението за препоръки по електронен път начало на гласуването. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Край на гласуването. 28 за, няма против, 2 въздържали се. Гласуваме законодателното предложение, начало на гласуването. Tout le Край на гласуването. 27 за, няма против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Преминаваме към точка 12. Конвенция на Международната организация на труда. Юта Стейнрук е докладчик. Това е конвенция 170 във връзка с упълномощаването на държавите членки да ратифицират тази конвенция относно безопасността при използването на химикали на работното място. Гласуваме предложението за резолюция. Начало на гласуването. Край на гласуването. 9 за, няма против, 1 въздържал се. Сега гласуваме предложението за законодателна резолюция, начало на гласуването. Край на гласуването. 29 за, няма против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчика. С което Приключихме гласуването за днес и преминаваме към точка 13, казва председателката. Не, извинявам се. Ще разгледаме точката, по която докладчик е господин Дърден. Той ще имаме общо разискване по точка 4 и точка 5 от дневния ред които се отнасят до железопътния пакет. Сезирани сме за становище по два текста. Първия се отнася до изменението на регламент 1370 от 2007 година относно отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и изменение на директива 2012-34 на Европейския парламент и на съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура. Господин докладчик, имате думата. Може да ни представите компромисните изменения по тези два доклада. Благодаря ви, госпожо председател. Ще бъда относително кратък. Ще се спра на три неща. Първо, подхода на моя доклад и на измененията, които бяха внесени имат следната специфика. Подхода ми е да не вървим с лепешката при либерализирането на пазара. Е, искаме да има ясно разделение на инфраструктурите. Това няма да доведе до подобряване на качеството и на безопасността на пътниците. Затова е необходимо да се защитят работниците, при положение, че направим някои отстъпки в е, тези отношения. Нека ви напомня, че това е основната философия на внесените изменения. С оглед по-скоро единомислието ми с колегата от НП и имайки предвид духа на измененията на зелените, предложих няколко компромисни изменения – защото на базата на внесените изменения имах поле за а, свобода. Имаше а, 6 изменения по директивата и малко повече по регламента. На базата на контактите, които имах, останах с впечатлението, че АОДЕ не отстъпва от своята философия, която е малко по-различна от тази, която ви описах аз преди малко. Докладчиците в сянка са тук, предполагам, че те също ще вземат отношение, но като че ли няма да получа подкрепа от тях. Та с оглед на информацията, която имам и с контактите, които е, имах с колегите, е, остана с впечатлението, че доста неща трябва да бъдат доизкосорени, е, за да може днес след обяд или утре да е, изготвим окончателната версия на тези компромисни предложения. Председателката, кой иска да вземе думата? Господин Бак. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Бих искал да предоставя няколко обяснения във връзка с отварянето на пазара. Изцяло споделям казаното от Фредерик Дарден. Бих искал да го поздравя за двата доклада, както и за компромисите, които успя да постигне. Удовлетворени сме от тях. Така или иначе пада компромисно предложение, а струва ми се, че второто компромисно предложение е добро. Подкрепяме също така и компромисно предложение Ж. Нямаме някакви особени затруднения. Струва ми се, че всички ние работим в интерес на работниците от този сектор, така че доклада наистина ще бъде много добър. Председателката Фил Бенян, а след това Томас Ман. Не, така ли? Добре. След това госпожа Шреотер. Господин Беньон сега. С микрофон, моля. He's obviously, ta- he's, he's obviously taken the mic. Явно трябва да носим и микрофона с нас. Извинявам се, колегата не можа да присъства тук, така че аз ще се изкажа от негово име. той работи а, също и в Комисията по транспорта. Получихме някои компромисни предложения от господин Търден. Считаме, че трябваше да има заседание на докладчиците в Сянка. Не бяха отчетени измененията в компромисните предложения, нещо, което стана ясно преди малко, така че няма да можем да подкрепим всички компромисни предложения. Ще подкрепим някои от тях, но не всички. Най-вече по отношение на регламента имаме някои е, безпокойства. Компромиси B, E, F, G, I, K, M и N както и последната част от компромисно предложение П не могат да получат нашата подкрепа. По частта за управлението бихме искали да посочим, че компромисните предложения, които а, са а, напълно вървящи в посока, която съвсем не е нашата, също не биха могли да получат нашата подкрепа. Съжаляваме, че е, тези компромисни предложения като че ли се отклоняват от е, целите, които Европа преследва през последните десетилетия, Е, това е голяма част от дискусиите в Комисията по транспорта. Разделението може да доведе до положителен ефект за железопътния пазар като цяло, но също така и за работниците и работодателите в този отрасъл. В Обединеното кралство и в Швеция знаем, че е, тази система се прилага, така че това е живо доказателство. Имаме две държави, в които е, имаме увеличаване на работните места в железопътния сектор благодарение на а, това разделение. Статуквото ще окаже пагубен ефект върху железопътния пазар и пътниците, както и работниците, те ще бъдат жертва на всичко това. Госпожа Шродер, след което ще чуем и комисията. Благодаря ви, госпожо председател бих искала да се спра на двете теми по-отделно. Първо, директивата. На нас не се искаше компромис Б да отчете и двете изменения. Това всъщност не е компромисно предложение, а са две разписани едно след друго изменения. Затова ние бихме предпочели да гласуваме компромисно предложение Б на две части. Това са две изменения, които съвсем не се припокриват. Всъщност искането ми е отправено към секретарията, защото това е един вид допълнение. И можем да гласуваме компромисно предложение Б на две части. Ние просто искаме да бъде изменен начина на гласуване. Имаме две изменения, които са взети от докладчика, което по наше мнение означаваше, че той е съгласен с тях. Та предлагам да гласуваме допълнението по-отделно. Докладчикът не ни отговори нищо на това искане, затова се обръщам към секретарията. На второ място по регламента. Направихме някои конкретни предложения във връзка с него. предложения, които имаха за цел да се включат нашите предложения в текста, а не само предложенията на докладчика. Струва ни се, че нашите предложения не са включени в достатъчна степен. Това се отнася и до предложение за изменение Б – Имахме конкретно предложение за редакция, но то не беше отчетено от докладчика. Може би докладчика има какво да каже в това отношение. По компромисно предложение Ж имаме а, някои трудности с а, началото. Предпочитаме да се придържаме към първоначалната версия. Докладчикът а, ни обеща, че ще обсъдим допълнително въпроса, но той така и не ни се обади, така че ние не знаем каква е неговата позиция. Знаем каква е и позицията на колегата Бах, който подкрепя нашите предложения. Така че, моля ви, нека да чуем господин Дарден. Председателката госпожа Прут. Да, благодаря ви за дадената дума, госпожо председател. На базата на успешния опит в редица държави членки, комисията избра балансиран и напредничав подход за отварянето на пазара на вътрешните услуги. Бих искала да ви напомня, че предложението на комисията има за цел да се запазят прерогативите на държавите членки при определенето на задълженията за обществени услуги е, не искаме е, да се взима от тук, от там, от страна на регулаторите. За това е, се нуждаем от добре обучен персонал в рамките на железопътния отрасъл може да се стигне и до економии чрез тръжни процедури и да се предостави допълнителна гъвкавост по отношение на правителствената структура. Конкретните предложения се разглеждат от комисията. Докладчик е направил някои предложения за подобряване на предложението на комисията по директивата. Така, например, призива за засилено сътрудничество между управителите на инфраструктура изменение 1 и 15 стимулирането на социалния диалог и колективните споразумения, изменения първо и пето, участието на социалните партньори в Комитета по координация, изменение 11, както и други изменения, които вървят в същия дух. Изменение 61 и 69, например, на господин Шротер, как, на госпожа Шротер, както и 67. Приветстваме измененията, които допринасят за подобряване на рамката на ефективния железопътен пазар, както и възможността за независими управители на инфраструктура. Изменение 46, 50 до 53 и 57. Изменение 54, 58 и 70. Измененията, които имат за цел заличаване или отслабване на разделението за вертикално интегрираните структури, са проблемни за нас. Това са изменения 11, 12, 13, 49, и в частност 56-то изменение на докладчика. Тези изменения се отнасят до съществени елементи на предложението, дефиницията на вертикално интегрирана структура, разделението на финансовата прозрачност и отчетността, управлението на управляващите органи, конфликта на интереси, механизмите за проверка. Всички тези аспекти са много важни, за да имаме равно третиране на всички участващи. Имаме някои безпокойства по измененията, които предлагат създаването на единна система за билети, защото това трябва да се разгледа в контекста на различията на националните пазари. Това са измененията, които имат за цел да се използват нови поръчки. Предлагат се изменения и по някои конкретни случаи, по-специално разпоредбите свързани с теста за економическо равновесие, необходимостта от спазване на трудовите споразумения, както и изискванията на Комисията за развитието на трудовия пазар. Комисията може да подобри по принцип тези изменения. Позволете ми няколко думи и по регламента. По компромисно изменение по компромисните изменения на регламента ние подкрепяме идеята за силването на прозрачността. Приветстваме изменения J и L, които изискват по-широка консултация във връзка с публичните обществени поръчки, както и услуги, за да може да се подпомогнат организации, които подпомагат хората с увреждания, както и възрастните хора. При клаузата за реципрочност на компаниите, които се управляват от предприятията в трети държави, също могат да получат някаква подкрепа. Предлага се включване на годишен доклад от компетентни органи във връзка с резултатите и изпълнението, както и измерването на капацитета. Можем да подкрепим този подход, но не трябва да забравяме, че не трябва да се стига до прекалена бюрокрация за държавните органи.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 както и а, прехвърлянето на персонал при промяна на оператора. Трябва да се защитят някои социални стандарти, които в този случай ще бъдат нарушени. Защо? Защото структурата на железопътния сектор и състоянието на трудовия пазар в държавите членки са различни. Затова трябва да бъде изпълнен и принципа на субсидиарност, което означава, че местните, регионални и национални власти са тези, които трябва да вземат решение във връзка с защитните мерки за персонала. Комисията не би желала да се намалява полето на действие на компетентните органи при вземането на решение за възлагането на част от обществена поръчка на различни оператори, участвали в тръжната процедура, което е компромисно изменение П. Комисията счита, че е втората част на изменение Q, което изисква комисията да обобщи стотиците доклади от местните и регионални власти и да ги преведе, означава непропорционално административно бреме и не мисля, че ще доведе до някакъв положителен резултат. Благодаря ви. Благодаря. Мисля, че а, членовете на Социалната комисия със сигурност са били очаровани да чуят е това становище. Радваме се, че Комисията по социални въпроси успя да допринесе за работата на Транспортната комисия и че сте следили предложението на докладчика. Давам думата сега на докладчика, за да приключим с тази дискусия. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на изказалите си. Благодаря на господин Бах за сътрудничеството. Що се отнася до реакциите на господин Бенин, който съжаляваше за отсъствието на организирано заседание на координаторите в Сянка, такова беше предвидено, но в крайна сметка беше отменено заради невъзможността на тези координатори да дойдат и да бъдат всички а, свободни по него време. Но вярно, наистина, а, ще ще бъде добре да имаме становища на всички по компромисните а, споразумения. Разбира се, естествено, ще, ще, щехме да постигнем по-добре сътрудничество и консенсус. Сега, относно реакциите на госпожа Шартер по директивата присъединявам се към нейната забележка и да се оттегли компромиса и да има разделно гласуване по измененията, които ще се запазят. Мисля, че а, това е компромис Д. след това по регламента имам три предложения които ще трябва да дискутираме заедно, за да уточним влиянието на предлаганите изменения. Но смятам, че това може да стане в следващите няколко часа и е, се надявам да имаме възможно най-скоро компромисна, е, окончателна версия на компромиса. Относно казаното от комисията, благодаря ви за този задълбочен анализ на нашата работа. Благодаря. Чудесно. В такъв случай, по тази точка от дневния ред, мога да кажа, че сме приключили и ще гласуваме на 18 ноември. Транспортната комисия ще гласува в Транспортната комисия на 18 ноември, а ние на 26. А сега давам думата на Емер Квестово, за да ни каже докъде са стигнали преговорите със съвета от, по проекто регламента за помощ за най-бедните. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. В а, трилога по този фонд за европейско подпомагане на най-нуждащите си лица а, имахме вече два трилога. Разбира се, а, времето ни беше много ограничено и трябваше да постигнем споразумение. Относно предложението на съвета, със сигурност знаете, че имаше блокиращо мълцинство в съвета, най-вече по програмата и разпределенето на хранителни помощи. Съветът излезе с нови предложения. Първо искам да благодаря на Европейския парламент за усилията и благодарение на тези усилия успяхме да постигнем един консенсус за над 1 милион евро допълнително и в пленарна зала най-вероятно ще се гласува 3,5 милиона. След това имаше няколко промени за, за, продължение за промени. Тоест да има нов тип а, програма, която ще разшири до сегашната програма. Това ще а, допринесе за повече социално включване, т.е. фонда да бъде използван и за мерки за социално включване, а не само да се раздава хранителна помощ, така както беше разглеждано и предлагано до сега. Европейският парламент и неговият екип на преговарящи не, включваше и а, госпожа Берес, и мен, както и няколко докладчици в сянка. И а, ние разгледахме предложението детайлно. Имаме известни проблеми с това разширяване на обхвата, предложено от съвета. И вече разисквахме този въпрос и в пленарна зала, и в комисия, а именно, че а, този фонд, който е за най-нуждаещите се, трябва да остане за най-нуждаещите се, а не да се включва в една по-широка програма за европейски фондове. Съветът също предложи бюджетни бюджетни разширения, така да се каже, на фонда над 1 милион допълнителни средства и също за разпределяне на храни. Държавите членки ще имат, ще разполагат с 3,5 милиона на държава членка. Другите проблеми, свързани с текста на съвета, засягат, например, принципа на партньорство. Ние искаме заинтересованите страни да, да продължат да участват и в прилагането, и в оценката на програмата, а също от, направихме много изменения, изкарахме много време в изготвянето им и считаме, че трябва съвета да ги вземем предвид, например, местната верига на доставките, а също и храните, които биват изхвърлени, т.е. да се намали това пилеене на хранителни ресурси. Чухме изказалите се в различните дискусии и казахме, че бихме могли да приемем един разширен обхват, но при условие, че новата тенденция социално включване трябва да засяга само най-нуждаещите се лица и няма да се припокрива с Европейския социален фонд. Това ни беше едва ли не предпазната клауза. Също така настояваме синергиите с европейските политики, свързани с пиленето на храна, намаляване на пиленето на храна и други, трябва да бъде подсилено и също направихме предложение, така че тези принципи, на които толкова държим, ще бъдат запазени. Друг въпрос, който се появи по време на преговорите е въпросът свързан с а, а, няколко държави, които вече дават а, хранителни помощи и налагат също известни такси, които да подпомагат а, тези помощи. Целта ни е тази програма да влезе в сила възможно най-бързо, без никакви допълнителни закъснения може би ще трябва да имаме и преходни разпоредби, но целта е а, и смятам, че е възможно програмата да влезе в сила от 1 януари, за да могат хората, които работят с най-нуждаещите си, както и самите най-нуждаещи се, да получат достъп до този фонд от 1 януари и да не бъдат наказани заради нашите преговори. Както вече казах, Имаме редовни трилози, напредваме в отделните групи. Ще имаме още два трилога, които са предвидени вече. И още веднъж възползвам се от дадената ми дума, за да благодаря на колегите и на всички, които работят усилено за търсене и постигане на споразумение по въпросното предложение. Оставаме силно съсредоточени да по, по идеята да постигнем споразумение в деня на последния трилог, който е предвиден за 28 ноември. Благодаря, казва председателката. Има ли желаящи да вземат думата госпожа Шартие и после и аз? А, да, благодаря, госпожо председател. Благодаря за дадената ми дума. Искам да благодаря на колегата Костело за свършената работа по темата. Темата наистина е много важна и също благодаря и за осъществените трилози. Колегата Костело го каза. Считаме, че има един много важен елемент тук относно тези социални магазини – На този етап текстът изключва каквото и да било а, финансово участие от страна на заинтересованите при раздаването на тази, тези храни. Докато тези а, социални магазини изискват една съвсем скромна сума за даването на храната. И е, ни казват, че а, има много клиенти. И, и клиенти от най-различни социални прослойки, което се дължи на факта, че има хора, които се а, притесняват да искат безплатни помощи, считат достоинство си за накърнен. И е, тези хора могат да бъдат както младежи, или студенти, които не искат всичко да им се подарява, искат а, и те да платят с нещо, макар и скромна сума. Така че смятам, че условията, които сега са вписани в текста за подобни социални магазини, а, са добри и, и ако ги променим, те а, рискуваме да направим така, че тези социални магазини да изчезнат. А те са много важни. Това е моето искане. Благодаря. Благодаря. И аз искам да кажа нещо по тази тема, каза председателката. Докладчицата вече го каза. Повдигнахме тази тема в преговорите с съвета и комисията. И ще направим предложение, което ще се базира на три основни сценарии. Първо, или изменението да бъде прието така, както е гласувано от Комисията по селско стопанство и бюджетната комисия, но не прието от другите комисии. Но в този си вид изменението ще позволи да се предвиди продуктите, които се раздават за тази програма, да бъдат все пак заплатени на, с, на не, стойност не повече от 10% от истинската им цена. Второ, разпоредбите по програмата, такава каквато тя съществува днес, противоречат до някъде на това, което комисията казва, именно за счетоводството и мисля, че много трудно ще се осъществи това. Има голяма, големи трудности за двойното счетоводство на, при такива социални магазини за продадените продукти. но комисията последва съвета, когато те предложиха паралелна програма, а пък ако дублираме тези програми, нещата ще се осложнят. Аз не съм съгласна с подобно дублиране. И третият сценарий, който предлагам, тук съм съгласна с докладчицата, а именно да се позволи в рамките на член 7 на текста да предвидим едно искане за дерогация за държавите членки относно прилагането на условията за безплатност на продуктите по оперативната програма храна и материална помощ. Екипата за преговорите ще изпрати е едно такова искане на съвета и ще, то ще бъде разисквано на следващия трилог. Има ли други желаящи да вземат думата? Не виждам. В така случай давам отново думата на докладчицата. Благодаря. Мисля, че преговорите напредват добре, както с съвета, така и с комисията но считам също, че е важно да гарантираме, че програмата и фонда да, е, ще отговарят наистина на нуждите на хората, които са крайните потребители и бенефициенти нали, на тази програма. Това са хора, които живеят в изключителна бедност. И така, както каза и колегата Морен Шартие, не трябва да забравяме тези хора, които а, имат достоинство и които а, не искат такава напълно безплатна помощ. Така че трябва да помислим и за альтернативни предложения. И съветът и комисията вече го разискват. Считаме, че а, има препятствия, но те могат да бъдат преодолени и това е част от нашата работа. Нека също да напомня, че времето е много важен елемент тук. Тази програма трябва да бъде решена, да има споразумение до края на ноември, защото не може да има трилог през декември. И ние се тревожим, така както и останалите организации, които се занимават с нуждаещите се. Затова всички имаме интерес да постигнем споразумение по тази програма възможно най-бързо. Благодаря на колегите за насърчаването, за сътрудничеството. Надявам се, че ще постигнем успех до края на ноември. Благодаря. Uh, Благодаря ви много. Госпожа Берес е, трябваше да излезе за кратко време е, за телефонно обаждане. Аз ще премина на португалски язик. Преминаваме към 14-та точка от дневния ред. но тъй като председателя на комисията е извън залата, предлагам да преминем към точка 15. Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата. Докладчик по тази тема е Филип Дебакер от АЛДЕ но той не е в залата. Затова докладът ще бъде представен господин Филбенин. Да, наистина господин Дебекер не е тук. Аз ще представя неговото проекто становище по предложението за регламент на Европейския парламент и съвета, създаващ рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност. Комисията по транспорт е водеща. Частта, която е в нашите компетенции, е ясна. Близо 3 милиона души са заети пряко или косвено в сектора. Пристанищата създават работни места в регионите наоколо. Ние приветстваме предложението на комисията. Сегашните мерки не са достатъчни и създават неяснота. Трябва да се намери баланс между социалната защита, економическата жизнеспособност и доставката на услуги, както и конкурентоспоста на пристанищата. Филип приветства предложението на Европейската комисия, затова становището му е кратко. Той приветства да се въведе свобода на предоставяне на услуги, както се предвижда в теста на комисията, да се осигурят по-добри услуги за крайните потребители, както и да се подобрят е, значително условията на труд на работещите. Филип е, осъзнава трудностите, пред които са изправени работещите в този сектор. Трябва да се гарантира тяхната сигурност и това е изключително важно. Той подкрепя идеята, че комисия, предложението на комисията няма да засегне правото на, европейск... на държавите членки в е, областта на заетостта и социалното подпомагане. Той предлага комисията да предложи законодателство, до, ако не бъде постигнато съгласие до 2016 година. Европейският тристанен диалог трябва, не трябва да замества този национално ниво. Той благодари на докладчиците в Сянка за това, че Благодарение на тях се постигна едно добро съгласие по това проекто становище. Господин Бах. Благодаря, госпожо председател. Нямаме особени проблеми с общия подход, който е изложен в документа на Европейската комисия. Подкрепям голяма степен това, което беше казано от името на господин Дебакер економическите предизвикателства пред нас, въпросите за сигурността и безопасността, включително и сигурността на работните места, е огромен и важен въпрос за европейската економика. Читам, че Европейската комисия си е извадила полки от предишни два неуспешни опита и сега разглежда условията на труд и социалните условия, условия в този секторен социален диалог. Сега тези въпроси са включени. Въпроси въпроса дали да е директива или регламент се обсъжда с, соци... с социалните партньори. Аз приветствам това. Проблемът не е голям. Господин Бениен спомена 2016 година, ако не бъде постигнат резултат а, от социалните партньори, до тогава трябва да се а, засегне въпросът отново към момента това не е така. Аз вярвам в социалния диалог и се надявам, че той ще доведе до ползотворен резултат. По точка 10 от преамбюла бихме искали да се подсили неговия текст. Това имах да кажа към момента очаквам да продължим доброто сътрудничество в бъдеще. Благодаря ви много. Следващият е госпожа Шротер, заместник-председател на Комисията по заедостта. Благодаря. Господин Дебакер вече спомена двата предишни опита които бяха направени в тази област. И спомените са още свежи в нашата памет. Какво би се случило, ако отново се стигне до провал и ако не бъде прието, тъй като не се постига достатъчно съгласие? Говорим за едно споразумение с сектора на транспорта, има много важни въпроси, които следва да бъдат включени в регламента за защита на работещите, за здравоопазване. Това са въпроси за безопасността, които имат много по-сериозни последици. Те трябва да бъдат включени в този регламент. Боя се, че може да не се постигне съгласие, но считам, че Европейската комисия си извлече полуки. Не правим сравнение с предишни предложения на комисията, които бяха отхвърлени в двата случая от парламента. Трябва да разгледаме сега въпроса много по-детайлно. Ще има по-различно съотношение на гласовете в съвета, ако се включи социалния диалог. За това трябва да направим така, че въпросите, свързани с договорите, следва да бъдат включени. Благодаря ви много, госпожо Шротер. Сега искам да дам думата на господин Тиловитис който представя Европейската комисия. Благодаря ви, госпожо председател. Добро утро, дами и господа. Искам да поздравя Комисията по заедостта за отличната работа по този доклад. Искам да благодаря на докладчика. Считам, че основните цели на нашия регламент са добре разбрани от вашата комисия. Това е регламент, целта на която е да се укрепи позицията на, на пристанищата в транспорта в Европейския съюз. Това е предложение, което а, допринася за економическото съживяване и допринася за създаването на работни места. В оценката на въздействието ние подчертахме, че 1 милионът тона допълнителни товари означават 300 работни нови места. Това е оценка на ОСР, който в доклада си за пристанищата и градовете подчертава този факт. Товаропотокът през пристанищата на Европейския съюз е малко под 4 милиарда тона ни увелича, очакваме увеличение. Затова искаме пристанищата да имат една правна рамка, която да осигурява сигурност за инвеститорите, равнопоставеност, която е една от най-важните условия за растеж. Предложението създава инструментариум, той не предлага общо универсално решение за всички и Парламентът е, разбира това, дава на властите е, на държавите членки процедури, за да могат е, да отстояват интересите на всички общности, свързани с пристанищата. Искам да подчертая в частност, че с това предложение държавите членки се приканват да определят високи стандарти за квалификацията на персонала, както и по въпросите на сигурните и здравословни условия на труд, както беше споменато по-рано и по време на това разискване. Ние отстранихме въпросите, свързани с труда, с едно изключение, а именно социалните права на работещите в една индустрия в преход да бъдат защитени в предложенията за изменения, които предлага докладчика по отношение на преамбюла, както и по члена, който се отнася до защита на социалните права. Чрез дълги преговори с този сектор ние създадохме комисия за водене на диалог, която работи по сигурните безопасните и здравословни условия на труд. Проведихме първите ни заседания. До края на годината предстои още едно такова заседание. Няколко допълнителни ще бъдат проведени през 2014, така че ние ще работим с социалните партньори и приводените от тях преговори. Искам да благодаря в заключение на докладчика, на всички, които взеха отношение по въпроса и подкрепата, която ни оказват. Ние приветстваме повечето от предложенията, които се съдържат в доклада и очакваме да получим измененията и да продължим да работим а, с вашата комисия, чиято работа считаме за изключително ценна за по-нататъчното развитие на а, тази тема в водещата комисия по транспорта. Благодаря. Благодаря ви много. Сега давам думата на господин Бениан, за да приключим по тази тема. Той ще говори от името на докладчика Дебакер. Благодаря за направените бележки от страна на докладчиците в Сянка и от страна на Европейската комисия. Изглежда, че вървим към намирането на конструктивно решение по въпроса. Аз лично ще представя няколко изменения има няколко въпроса, по които предложението на комисията не учита в достатъчна степен състоянието на пристанищния сектор в Обединеното кралство. защото пристанищата са частни и те са в конкуренция помежду си. Ние не говорим тук за трудовите отношения, така че аз ще направя някои древни предложения за изменения, за да отчетем тази специфика на пристанищния сектор в Обединеното кралство. Благодаря, господин Бениан. Крайният срок за представяне на изменения е 19 ноември до обяд. Измененията ще бъдат разгледани на 5 декември в нашата комисия, след което компромисните изменения ще бъдат разгледани на 17 декември. Гласуването ще бъде на 17 декември в нашата парламентарна комисия. Сега нека да преминем към следващата точка. Председателят пристигне, така че може да заеме мястото си. Е, Благодаря, госпожо заместник-председател, за това, че поехте в крачка председателството. Сега ще се върнем назад, е, за да разгледаме точка 14 от дневния ред, отнасяща се до изменението на директивата от 2010 година, номер 18 на Европейския съюз, във връзка с промяната на статута на Майот. Това е текст, по който отговарям аз. Това е спешен въпрос. Той е от правна, но естество Територията на Майот променя своя статут и тази промяна влиза в сила от 1 януари 2014 година. Майот от тази дата ще се превърне в крайно отдалечен регион, докато сега той се счита за отвъдморска територия. Тази промяна в статута означава, че Майот трябва да, предлаг, да прилага множество европейски текстове, множество законодателни актове на Съюза, включително и а, по въпроси, свързани с а, отпуска по майчинство или бащенство. Европейската комисия направи предложение за влизането в сила на този текст, използвайки като основа самия текст и член 155 от договора, което означава, че съвета отговаря за споразуменията, които се постигат между социалните партньори, без да се консултира Европейския парламент. Съветът прецени, че тази процедура по други досията, не в нашето, отнасяща се до статута до Майот, попада в процедурата за съвместно вземане на а, решение, което е доста дълго. За това а, предлага 349 член от договора да бъде правното основание за крайно далечените райони. Това позволява европейският въпрос, парламент да разгледа спешно въпроса. когато беше представен за първ път този пакет, беше решено, че тази промяна в правното основание от страна на съвета не е подходяща и не е приемлива. Парадоксът се състои в това, че Комисията по заедостта, както и съветът, след като съвета промени правното основание, трябва да бъде консултирана. И ние казваме, че не трябва да бъдем консултираме, защото искаме да се приложи първоначално предложеното правно основание на базата на член 155. Да се може да се вместим в предлаганата дата от 1 януари 2014 година. Така че аз ви предлагам един променен текст, за да се възстанови правното основание, така както е предложено от Европейската комисия, като отчитаме, разбира се, факта, че Майот преминава от статут на отвъд морска територия към крайно далечен, статут на крайно далечен регион което означава, че към него трябва да се прилагат редица разпоредби, свързани с социалните въпроси и че тази територия трябва да спазва цялото европейско законодателство. Ето това е нашето становище във връзка с промяната на статута на Майот. На последното пленарно заседание съветът поиска да се разгледа въпроса по спешната процедура. Госпожа Шродер беше ангажирана. Съветът по съображения, които не са ми известни, отново поиска да се приложи а, спешната процедура, която беше отхвърлена през втората сесия през октомври. Този законодателен пакет а, бихме искали да бъде прият спокойно през декември. Не знам защо съветът не се довери на Европейския парламент, но такова е положението. Има ли желаящите да се изкажат? Няма. Благодаря за оказаното доверие. Благодаря на Елизабета Шротер. На следващото пленарно заседание да направи същото изказване, като това което направи на последното ни заседание, когато тази точка беше включена в дневния ред. Ако нямате коментари, крайният срок за представяне на изменение е 19 ноември до обяд, само на английски, чрез електронен подпис гласуването по доклада ще бъде на 26 ноември за да можем да спазим ангажимента си към съвета да се разгледа през декември в пленарна зала. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Стигнахме до 16-та точка. Давам думата на Адам Коза, за да ни представи 20-те изменения по неговия доклад по становище за 7-8 доклад на Европейската комисия за напредъка в рамките на политиките на сближаване на Европейския съюз и стратегическия доклад за 2013 година относно изпълнението на програмата за периода 2007-2013. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за това, че ми дадохте думата. За мен е изключително удоволствие да ви представя текста. Позволете ми най-напред да благодаря на колегата господин Ори. Бих искал да му благодаря за това и че ме замести на последното ни заседание. От последното заседание насам получихме 20 изменения, които аз внимателно прегледах и анализирах гледам изключително положително на всички тези 20 изменения. Считам, че всички те са в един и същи дух, така че ги подкрепям изцяло. Още на този етап бих искал да ви кажа, че ще успеем да постигнем така търсения компромис. Ще успеем да приключим работата сравнително бързо. Също времено обаче, ако позволите, бих искал да направя няколко коментара. Има много изменения, които са доста сходни и които идват от различни хора, но използват горе-долу едни и същи думи, за да опишат една и съща група. Този въпрос ще бъде обсъден с докладчиците в сянка, така че да може на следващото заседание всички да говорим за едно и също нещо. Изменение първо на госпожа Аркин е изменение, на което искам да се спра. Бих искал да помоля госпожа Аркин да ми обясни какво точно има предвид под различие между държавите членки, които участват в програмите и тези, които не участват. За какви точно различия говорите? Ако може да ми обясните, ще ви бъда благодарен. Всички останали изменения обаче бих могъл да приема. Та каква е тази пропаст, за която вие говорите? Пропаст между държавите, които участват в програмите и тези, които не участват. Изменението на госпожа Пападополо също говори за различни държави. Струва ми се по-удачно да говорим не за държави, а за региони или зони. Зони от на север или зони на юг, които срещат сходни проблеми с фондовете за сближаване. Благодаря, казва председателката. Господин Серкас, да чуем сега. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да се изкажа от името на госпожа Пападополо, която не можа да присъства. Горещо бихме искали да благодарим на докладчика за свършената от него работа. Благодаря и за а, това, че откликна толкова положително на десете изменения, които внесох. Разбира се, необходимо е да се стигне до съгласие по въпроса, който докладчика постави току-що. колежката ми ще ви отговори, но доколкото не се лъжа, ако не се лъжа, както и вие самия знаете, че има държави, в които се усещат за които се прилагат определени програми за подпомагане. В тези държави програмите се прилагат за различни региони. В някои случаи е възможно да се наложат и санкции, а именно да не се отпуска средства по структурните фондове. В това отношение са засегнати по-специално някои държави членки. Така че прав сте, добре е да говорим за региони, но трябва да посочим и определени държави, които, към които се прилагат ограничения. Мисля, че това би бил отговора на колежката. И накрая Господин докладчик, вие сте изключително щедър, но това не означава, че трябва да приемете всички изменения внесени от колегите, защото някои от тях отиват отвъд правомощията на нашата комисия. Изменения 18, 20 и 24, по мое мнение, са неприемливи, те са недопустими, защото не влизат в нашата компетенция. Можем да ги отхвърлим. Например, в тях се говори за екологосъобразната електроенергия, нещо, което няма нищо общо с нашите правомощия. Има някои разпоредби, които представляват проблем за нас, Да мисля, че те не са в нашите правомощи. Ми ангел да Лагуарда, Guarda, е ми асистенте, ме asistente, me dice que estas ла enmiendas las Извинявам се. Всъщност, моята асистентка ми каза, че трябва да се спра на тези четири изменения, когато обсъждаме следващия доклад. ще да Добре. Да чуем следващия оратор. Госпожа Харкин, благодаря ви и на вас. Благодаря на господин Козак. Той ми зададе конкретен въпрос по изменение първо. Мисля, че колегата отчасти отговори на мое място преди малко. Аз поглеждам доклада, стратегическия доклад на комисията в него, ми се струва, че ясно се казва, че последиците на кризата не се усещат еднакво в една и съща степен в държавите членки. Държавите членки, в частност тези, които участват в програмите, имат проблеми с съфинансирането, имат проблеми с фискалната консолидация, което затруднява държавните инвестиции. Да, прави сте, може би не е уместно да говорим за това тук, но можем да дообсъдим въпроса. Важно обаче този аспект да бъде поне обект на дискусия. Колегата преди малко говори за възможните санкции, но това е съвсем различен въпрос, който ще бъде разгледан в друга дискусия. Следващото нещо, на което искам да се спра, е изменение 16, внесено от мен. Всички вие говорихте за хората с увреждания и хората, които се грижат за тях. Аз използвах един общ термин – и се надявам, че ще го приемете. Това е всичко, което исках да кажа. Наистина работихме в отлично сътрудничество. Благодаря ви. Председателката госпожа Шротер. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко. Аз също с нетърпение очаквам дискусията, защото когато говорим за политика на сближаване, изникват и много допълнителни въпроси. Знаем, че най-вероятно ще се включат макроекономическите условия в политиката на сближаване. За това действително е много важно в настоящия доклад ясно да се каже, че сближаването и макроекономическите условия понякога се изключват взаимно. Ако желаем средствата от структурните фондове да допринесат за успеха на регионално равнище, то тогава трябва да отстраним а, тази опасност от временно а, прекратяване а, е, на отпускането на средства по фондовете. Нека да посочим аспектите, в които сме постигнали успех, но нека и да посочим тези, в които е имало проблем с структурните фондове. През декември ще разгледаме в пленарна зала целият пакет, така че би било добре да дадем отговори на този въпрос. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря а, за това, че имаме възможност да обсъдим тази тема. Както доклада за напредъка, така и стратегическия доклад а, са взаимно допълващи се. В а, доклада за напредъка анализираме ситуацията. В стратегическия доклад фактически предлагаме обобщение. във връзка с ползата от политиката на сближаване за решаването на проблемите, възникнали в резултат на кризата. Излизаме от рецесията, последиците от кризата, както бе споменато преди малко, се усещат по различен начин в различните региони и тези последици все още се усещат. Ние а, трябваше да анализираме а, различните форми на сближаване, тъй като а, имаме неравно усещане на кризата. Местните а, власти имат възможност за съфинансиране и предоставяне на достатъчно средства за инвестиции. Тази възможност е добра за решаването на проблемите, описани в документа. Въпроса, например, за качеството на обществените услуги в градските региони. Европейският социален фонд беше от изключителна полза в този контекст. Както а, знаем, човешкият капитал е един от двигателите на а, света и той изигра активна роля в тази политика. По макроекономическите условия, въпрос, който беше повдигнат преди малко, позицията на комисията е, че политиката на сближаване дава най-добър резултат в едно добро, при добри макроекономически условия. Знаем какво е становището на Европейския парламент в това отношение. Знаем, че имаме и таван на макроекономическите условия в нашето предложение. Надявам се, че ще погасим всички опасения в това отношение и че ще се стигне до пропорционалност по темата. Благодаря. господин Серкас. съвсем накратко. Длъжен съм да а, реагирам на това, което чух току-що от комисията. Струва ми се обезпокоително, че а, всички, които трябва да играят активна роля в политиката на сближаването, я поставят а, в режим на подчиненост към макроекономическите условия. В този контекст бих искал да ви кажа, че няма да можем да изчерпаме и да освоим всички средства в регионите, в които имаме високи нива на безработица. Като че ли комисията иска да си запази 50% от отделените средства. Köszönöm a szót. Köszönöm a Take 30 seconds. Yeah. I just want to totally support what Mr. Serkin.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 Аз също съм съгласен с казаното от госпожа Шрьотер, както и с това, което чухме от колегата Шрьотер. Не случайно всички внесени изменения отразяваха техните мнения. Благодаря и на отговора на госпожа Аркин по изменение първо. Няма никакъв проблем в това отношение. По изменение 16 мога само да повторя това, което вече казах – а именно всички ние тук говорим за една и съща ситуация, но просто гледаме на нея през различна призма. Сигурен съм, че ще успеем да стигнем до задоволителен компромис. С нетърпение очаквам бъдещата ни работа в сътрудничество с колегите и съм сигурен, че ще стигнем до компромис. Благодаря, казва председателката. Ще разгледаме компромисните изменения на 25 ноември, ще гласуваме на следващия ден на 26 ноември, а парламентарна комисия регионално развитие ще се произнесе на 22 и 23 януари следващата година. С което приключваме с тази точка от дневния ред и преминаваме към точка 17 и доклада на господин Давид Каза когото не виждам в залата. Предполагам, че той ще бъде заместен от някого. Да, господин Коса, който ще му върне услугата. Трябва да разгледаме 25-те изменения по доклада на, по собствена инициатива на Давид Каза за рамката за политиките в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 година. Това е становище, което нашата комисия изготвя по искане на ЕНВИ и ИТРЕ, водещи комисии, които са сезирани по смисъл на член 51. Господин докладчик, имате думата. Köszönöm szépen a szót, Kassa úr helyett. Благодаря, госпожа председател. Да, ще говоря вместо господин Каса и ще се опитам да предам посланието му. Първо, благодаря на колегите за свършената работа, най-вече на докладчиците в Сянка. Благодаря и за измененията. Господин Каза смята, че повечето от измененията могат да бъдат приети, тъй като в същия дух, както и неговото становище, и смята, че би могъл да се постигне добър компромис. Той изготви пет компромиса и ще ги съобщи на докладчиците Сянка тази вечер или утре най-късно. Изменения 1, 2, 10, 11 и 13, както и 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, това са измененията, които ще бъдат покрити от компромиса. Мисля, че това е сравнително добро постижение. Що се отнася до изменения 3, 4 и 6, господин каза, може да ги приеме. По изменения 5, 16, 17 и 18. Той е по-скоро за тези изменения, така че ще включи част от тях в своят компромисен текст. Господин Каса очаква сътрудничеството с колегите за бъдеще и е сигурен, че ще успее да изготви един добре балансиран текст. Благодаря. Благодаря. Има ли желаещи да се изкажат? Господин Серкас. Благодаря. Искам да благодаря на господин Коза за казаното. Ще видим този след обед какво <laughs> ще а, направим. А, преди малко се обърках между докладите Коза и Каза. Ето сега говорим по доклада Каза. А, за нашата група проблемите са е, в изменение 18 и 19. Има известни припокривания на компетенции между комисиите. Но още веднъж искам да благодаря на докладчика. Благодаря. Eh bien, tout ça sera qualifié, euh, clarifié en... Добре, надявам се, че вече е ясно между коза и каза, иначе нещата а, като цяло си влязаха в добрия ред. А сега дам на комисията. Не, не искате? Сега или никога? Sorry. Thank you very much. Благодаря. Както знаете, комисията а, ще се опита да излезе в началото на 2014 а, с по-конкретно предложение по стратегията за климата. А, както знаете, тази рамка е много важна. И ще продължим да подкрепяме зелените екологични технологии, особено възобновяемите енергийни източници, за да подсилим економическия растеж и създаването на заедост в тази област в Европа. Ще има една оценка на въздействието, като всички тези елементи ще бъдат взети предвид. Приветствам също факта, че тук цитирате вече известни нам цифри, те са взети от нашия доклад, всъщност, ние в момента обаче преоценяваме в дългосрочен план на въздействието на тази енергийна и екологична политика спрямо заедостта и това, което очакваме от оценката на въздействието е всъщност да има една ясна промяна, пренасочване на ръста към този сектор, нещо, което съответно ще има и последици върху заетостта в различните а, сектори. Разбира се, заетостта трябва тук също да бъде взета предвид. Това е много важен елемент. Благодаря, казва председателката. Господин докладчик, господин Коза, който замесва госпожа Коза. Господин Каза. Благодаря, госпожо председател. Е, ще предам всички ваши послания на господин Каза. И се радвам да видя, че сме запознати вече с а, е, всички мнения и че всички изменения вече са на мястото си. Добре, благодаря, казва председателката. Ще разгледаме компромисните изменения по тази точка на 17 и ще предоставим нашето становище на време на комисията и, и комисията ЕМВИ, които ще гласуват на 9 януари и в пленарна зала на, на, през февруари. И така стигаме до последната точка от дневният ред. А именно посещение на делегацията на Комисията по заето социални въпроси в Харватия на 19 и 20 септември 2013. Аз присъствах. Делегацията беше водена от господин Чава Ори, който тук е заместен от Едит Бауер. Заповядайте, госпожо Бауер. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да разкажа накратко детайлите тук. Не бях аз най-значимия член на тази група, не бях ръководител, господин Ори. И е, водеща делегацията беше придружен от господин Болян и госпожа Роза Чавич. Това е малката група, която водеше делегацията в Харватско, в Загреб по-специално. Имам две забележки. Първо, че нивото на безработицата е 50% сред младите там. Това е третият най-лош резултат в Европа. И ако погледнете младите в Харватия, 80% от тях нямат истинска работа, а само някакви временни а, договори. И за това мога да кажа, че Хрватия очаква наистина тази инициатива за заедостта на младите и също и а, така наречената програма Гаранции за младеща. второто, което установихме е, че има голям брой а, младежи, работещи на черно. Очакваме също и с нетърпение, съответно, новите разпоредби, свързани с сезонните работници, по-специално в селското стопанство. Нека да кажа, че дори с това на този етап работещите на черно са над 30%. Говорихме с представители на гражданското общество и те ни казаха, че работата на черно в някои сектори стига и до 60%. Това засяга най-вече услугите. Харватия работи по една реформа на Кодекса на труда и разбира се ще се опита да се бори с, този, с тази тенденция за заетост на черно. И още една забележка. Нашето посещение беше малко странно, защото Харватия се бореше в този момент с Европейската комисия по други въпроси и не беше особено очарована да види нашето посещение. Именно имаше проблем с Европейска заповед за задържане спрямо един от ръководителите на разузнавателните служби, който беше извършил ужасни престъпления. И два дни преди присъединяването на Харватия беше взето решение по тази Европейска заповед за арест. И Харватия каза, че не приема тази заповед всичко това беше разгънато в медиите и именно в този контекст ние трябваше да отидем, така че атмосферата не беше особено приятелска. Име също европейски проект за информатичните приложения, а именно обучение за младите. Около 40 души участваха само проектът беше много интересен и определено беше успешен спрямо младите. Тоест имаше и положителни неща. Благодаря. Желаещи да вземат думата? Не. В такъв случай благодаря на Едит Бауер за резюмето. Много важна информация научихме. И с това изчерпахме дневният ред. Никой не желая да вземе думата по точка разни. И ви казвам, че следващото заседание ще бъде на 18 ноември. Това е извънредно заседание в Страсбург. Много важно заседание на гласуване. 18 ноември, повтарям, в 7 часа вечерта. И после на 21 ноември напомням, че имаме съвместно заседание четвъртък сутринта с комисията по економически въпроси, за да изслушаме презентацията на комисаря Оли Рен и Лаш Ландор за инструкциите за ръст, както и механизма за предупреждение, които бяха публикувани вчера от комисията. Имаме също и две други заседания на 25 и 26 ноември, след обед на първото заседание и сутринта на второто. Но сега се връщам на точка 18 или по-скоро точка 19, разни. Някой от колегите е искал да вземе думата. Заповядайте. Uh, благодаря. Искам да се впише в протокола. Считам за много тъжно, че това заседание на комисия протича в седмица на групите. Заседанията на групите и седмицата за групите трябва да остане само за групи, а не за комисии. Благодаря. Е, Разбирам притеснението ви, колега, но ако разгледате така наречената Библия на нашата организация, на, на организацията на нашата работа, всички я имате, това там ще прочетете ясно, че днешният ден е ден на споделени заседания, т.е. групи и комисии. Тоест, всеки от вас може да отиде да се позабавлява и с друга работа в някоя комисия, не само в групата си. Споделям вашата забележка, защото голяма част от колегите не присъстват тук на нашето заседание и благодаря на тези, които участваха и останаха до края. И когато приемаме графика за до година, бихме могли да се уверим и да проверим тази ситуация да не се повтаря, но считам, че тук имаме споделена отговорност в, при организирането на този ден. И съответно комисиите и политическите групи трябва да решат как да процедират. Аз лично съм извън компетенциите си тук. Давам ви среща на 18 ноември, другата седмица, Страсбург, в 7 часа вечерта. Благодаря.